скъпи колеги. Преди да преминем към гласуването, искам да направя едно съобщение. Със сигурност си спомняте, че председателя по време на заседанието на 11 май 2016 година наложи санкция на колегата Синадинос е, във връзка с неговите неприемливи коментари е, за е, турския народ на заседанието на 9 март. В понеделник, 6 юни, бюрото разгледахме случайно господин Синадинус и единодушно, е, единодушно потвърдихме наложените санкции, а именно лишаване на колегата от е, Синадинус от неговото право на дневни за 10 дни. Сега преминаваме към гласуването.